Queridos invitados, vamos a reanudar, por favor. Скъпи гости, моля займете местата си, за да продължим работа. Queridos invitados, vamos a dar comienzo al segundo bloque de esta mañana. Уважаеми гости, продължаваме с втората част на днешното ни заседание. Електронното обучение в висшето образование. Първо ще изслушаме Грейн Коноли от университета в Лестър в Обединеното кралство. Непосредствено след професор Коноли ще дадем думата на участващите в подиумната дискусия. И едва след това ще има възможност за въпроси и отговори. Кратко съобщение за колегите ни в кабините. По време на представенето на госпожа Коноли ще има и кратко филмче, което няма нужда да превеждате, разбира се. Добро утро! За мен е удоволствие да съм сред вас. Чудесно е, че в Брюксел грее слънце. През следващите 30 на минути ще направя представяне за областта на електронното обучение. Ще разгледам и въздействието му върху висшето образование. Ще ви опиша накратко промените през последните 30 години. Основните промени от последните 30 години – ще отправя поглед и към бъдещето, ще разгледам основните промени в областта на технологиите. И след това ще разгледам по-конкретно някои от основните системи, които се използват във висшите учебни заведения за подпомагане на учащите се ще разгледаме един проблем или парадокс. Въпреки множеството прекрасни технологични възможности, те не се използват широко, тъй като преподавателите нямат съответните умения. И ще ви опиша някои от мерките, които предприемаме през последните 10 години, за да разпространим по-широко инструментите за проектиране на обучението. Технологиите могат да се използват за насърчаването на различни подходи към обучението. Ще ви опиша тези възможности и накрая ще направя няколко коментара, които надявам се ще ни отведат към разискване. През 2007 година около 30 мои колеги заедно с мен се опитахме да дадем определение на електронното обучение – то представлява разработване и научни изследвания в областта на прилагането на технологиите за целите на образованието. Има много различни определения различни формулировки, но аз ще се придържам към формулировката електронно обучение, тъй като тя най-точно описва тази област. Започнах работа в нея през 80-те години и тогава се разработваха инструменти за ресурси в повече от една медия, които даваха възможност за интерактивно обучение. През 90-те, в началото на 90-те, бе създаден интернет, а в средата на 90-те бяха разработени различни системи за управление на обучението. В края на 90-те се появиха мобилните устройства. Един мой приятел написа докторска дисертация за мобилните устройства преди те да започнат да се използват толкова широко. След това бяха разработени игровите технологии и отворените образователни ресурси. През 2001 година <clears throat> Масачузетският институт по технологии разработи системата за отворено обучение. На следващ етап възникнаха социалните медии и медиите, основаващи се на участието. Възникнаха и виртуалните светове, бяха създадени и електронните книги и интелигентните устройства. Те промениха начина по който възприемаме съдържание в интернет. През изминалите години са достъпни курсове онлайн, в които могат да участват хиляди души едновременно. Някои от тенденциите в областта на технологиите и тук се позовавам на годишния доклад за новите медии, показват, че нововъзникващите технологии могат да окажат въздействие през следващите 3 до 5 години. Това са електронните книги и персонализираното обучение. Колко от вас имат iPad или таблет? Някакъв вид iPad или таблет. Виждаме, че никак не са малко. При персонализираното обучение всеки може да създае, създаде своя среда за обучение. Колко от вас харесват Фейсбук, например? Не са толкова много. Колко от вас мразят Фейсбук? Е, можем дълго да си говорим по този въпрос. Аз имам две деца. По-голямото ми дете мрази Фейсбук. Тя мисли, смята, че това е изобретение на дявола. Казва, че съм пристрастена. А по-малкото ми дете постоянно влиза в контакт с мен по Фейсбук. Компютърният облак, някои институции, използват а, компютърния облак за комуникация по имейл, например. Така нареченото повсеместно учене или обучение Става дума за това, че постоянно се използва интернет. Няма да можем бъдеще да учим или да работим без да използваме интернет. Системата донеси своето устройство, но имаме ли достатъчни условия за това, така че студентите наистина да могат да си донесат устройствата и да дадем възможност, например, на 200 студенти едновременно да имат достъп до системата. Едно интересно нововъведение е анализът на обучението. Има огромни масиви от данни, които можем да анализираме, за да видим как студентите си взаимодействат онлайн и къде възникват проблеми. Неведнъж съм се сблъсквала с нещо, което ще ви покажа сега. Това е проект на Google.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 Надявам се, че ще се съгласите с мен, че това е една изумителна възможност. Не би ми се искало да използвам тези очила, когато шофирам, но те със сигурност разполагат с огромен потенциал. Тези очила и други подобни устройства. В основата на технологиите за подпомагане на обучението са системите за управление на обучението. Приключвам работата по един доклад за ЮНЕСКО. Той ще бъде публикуван на страницата на ЮНЕСКО през идните седмици. В този доклад описвам различните системи в областта на електронните технологии, които се използват в учебните заведения. Има различни системи, като например Blackboard, Noodle и други. Те се създават за използване, за създаване на съдържание. В Blackboard, например, може да се качват текстове, да се групират в различни фолдъри и така да се създават различни модули за обучение. Има възможност за форуми, за разисквания, има възможност също за изнасяне на представяния. Wikis е инструмент, който дава възможност за взаимодействие, могат да се провеждат видеоконференции, има инструменти за а, тестване на знанията, например под формата на тестове с повече от един отговор. Може също така и студентите да качват материали. Може да се създаде една централна система за управление, която да е свързана с другите системи на учебното заведение. Системата за регистриране на студентите, каталозите в библиотеките и други системи, свързани, например, с писането на дипломни работи. Ще разгледам три от основните инструменти в системите за управление на обучението. Ще ви покажа как те могат да се използват за подпомагане на обучението. Форумите са пространство за структурирана асинхронна и модерирана дискусия. Те могат да се използват за поставяне на въпроси и отговори и най-вече могат да се използват много ефективно като неофициално социално пространство. Про... В отворения университет участвах в два онлайн курса за изучаване на испански и това преживяване бе много по-ценно от всички научни изследвания, които съм извършвала до момента. Успях на практика да осъзная какво означава да учиш онлайн. В този курс имаше форум, той се модерираше от преподавателя и беше изключително полезен и интересен. Имаше един ученик, студент, когато мразехме. Ние бяхме Вземахме материала от четвъртата седмица, а той вече беше на 12-та. Имаше изключително полезен блог, в който се описваше как може да се използва форумите. И сега преминавам към блоговете. Не можете да прочетете диаграмата, но можете да я погледнете на линка, който е в долната част на екрана. Можете да видите какво всъщност представляват блоговете, как се използват. А, това е първият линк, в който се описва как точно могат да се използват блоговете. И студентите и преподавателите използват блоговете за да правят справки или за да коментират. Това е хронологична колекция на лични коментари на линкове. Много са полезни блоговете, тъй като навеждат на размисъл. Много са полезни в областта на професионалното обучение, тъй като дават възможност на студентите да обмислят теорията, която са научили и да я приложат на практика. Wikis В долната част на екрана има линк, на който можете да видите как преподавателите и студентите могат да използват Wikis. Това е едно групово пространство, т.е. цялата група работи по промени в него. Има възможности за асинхронна комуникация и взаимодействие много са полезни за извършването на групови дейности. И така, форумите за разискване са полезни, тъй като дават възможност за структурирана дискусия, за мозъчни атаки, за решаване на проблеми. Блоговете дават възможност за размисъл, а уикис са полезни когато трябва да се осъществи взаимодействие, да се работи в група. Можем много дълго да си говорим за прекрасните технологични възможности, за това как те могат да насърчат различните видове обучение и освояване на знания. И ще ви дам някои примери по-нататък за областта на чуждоязиковото обучение. Но въпреки всички тези прекрасни възможности, с които разполагаме, за да могат преподаватели и учители да си взаимодействат и общуват, въпреки че има много ресурси и инструменти, които са безплатни, всъщност можем да използваме интернет, за да научим всичко и да си осигурим безплатен достъп. И възниква въпросът, защо тогава са ни необходими образователните институции. Освен това, технологичните възможности не се използват в пълна степен и понякога само възпроизвеждат лошите практики в обучението. И когато питаме преподавателите защо не използват по-широко технологиите, те ни казват, че първо им липсва време и второ нямат необходимите цифрови умения. Достатъчно бавно ли говоря? Казват ми, че съм малко бързичка или не? Не, добре. А ако прекалено забързам, просто ми махнете. Технологиите са многообещаващи, но има разминаване между този потенциал и реалността. Затова разработихме един нов подход към структурирането на обучението. Той дава възможност на преподавателите да преминат от подхода, който прилагат към момента, подход основаващ се на убеждението, на преподаването по подразбиране, към един друг подход, подхода на структурирането на преподаването. Този нов подход дава възможност на преподавателите да обмислят дейностите, в които ще участват студентите, да обмислят крайната цел на тези дейности. Направих предложение на Рутлеч да изготви антология на различните възможности за структуриране на обучението и ще ви покажа някой от тях сега. В основата на това структуриране е насочването на процеса, подпомагането на преподавателите. Те трябва да визуализират, трябва също така да се насърчи и споделянето. Що се отнася до структурирането на действията, трябва да вземем предвид шест основни фактора. Първо, опитът на преподавателите, техните предпочитания, какво смятат за преподаването. Второ, характеристиките на учащите се, откъде са те, какво са правили до момента. Така, например, има разлика между преподаването на английски студенти и на студенти от Сингапур. Следващият фактор е свързан с различните педагогически подходи и различните начини на учене. Четвърто, какви са възможностите, какви са характеристиките на технологиите. Трябва да се вземе предвид, това е петият фактор, и контекстът на а, съответната институция, вътрешният контекст. И последният фактор е външният контекст. Всичко това трябва да бъде взето предвид, когато се разработва една обучителна дейност. Какви са характеристиките на курса? Трябва да вземем предвид това. Какво ще се съдържа в него? Възможно е той да е целодневен, възможно е да има взаимна оценка, възможно е повече да се залага на взаимодействието на интерактивния елемент. Може да се направи списък на онези елементи, които ще включва курса и на онези, които няма да включва. Това е много интересно. Изпробвали сме го вече в около стотина семинара. Друга възможност е да се направи картографиране. Може да се направи списък на всичко, което ще направим, за да насочваме и подкрепяме студентите. Например, можем да направим дневник, можем да установим връзки с други а, структури, може да дадем линкове към библиотеки. Второ, какво трябва да се обмисли. Може, например, да се въведе диагностичен тест. Общуването и взаимодействието по време на курса също трябва да бъде взето предвид. Профилът на дейностите. Прави се списък на това какво трябва да правят студентите и колко време трябва да трае дейностите за асимилиране, например четене, гледане, слушане. Второ, работа с информация, например с таблици и диаграми. Трето, общуване, комуникация. Четвърто, произвеждане, създаване на нещо, например писане на есе. Пето, експериментиране. Има и действия по адаптация третиране. И накрая, колко време се прекарва с оценка. Трябва да направим оценка на това колко време прекарват студентите с всяка определена дейност, за да можем да изготвим профил. Когато учих испански, Материалите бяха чудесни, но най-лошо се справях с комуникацията. Това беше моят профил. Тук в, а, има различни цветове за различните дейности. Направихме оценка, върху която няма да се спирам подробно, но като цяло ни бе казано, че този нов подход е имал повече предизвикателства, давал е повече свобода на преподавателите, повече възможност за творчество, може ли са по-добре да обмислят какво наистина правят. Това е пример от отворения университет, система с повече от една възможност. Това е един инструмент за изучаване на езици, пример от моя курс по испански. Има упражнения с интерактивен елемент. Ако, например, сте направили нещо добре, ви се дава едно сърчице. Ако сте сбъркали, то ви се отнема мобилното учене. Новите интелигентни устройства внесоха много големи промени в процеса на обучение под формата на електронни книги или на асоциаграми. Тук виждате студенти, които са в в различни части на света. Понякога това са държави, в които дори няма връзка с интернет. Тук виждате учащи се от армията, които участваха в нашата програма. Всички получиха по един iPad – Археолозите също могат да използват iPad-ове, за да използват и събират данни. Много хубав пример за колективната интелигентност е инициативата iSpot. Тук може да се качват данни за флората и фауната с цел да се популяризират естествените науки сред широката общественост. Използват се много големи масиви от данни, за да се опишат екологичните промени. Ситуативното учене и ролевите игри. Има много добри примери тук. Това бе инструмент, който бе създаден в Лестър. Студентите могат при виртуални условия да гледат през микроскоп, например. Друг пример от Google. Ако Гугълваме immersion на английски, потапяне. Може да намерим съответствието на тази дума на езика, който учим. И тук виждате пример, който съм създала аз с испански. Ако кликнете на думичката в този инструмент на Google, тя може да ви се преведе на съответния език, който изучавате. Много хора не могат да си позволят да посещават университет. Затова ЮНЕСКО и още една друга фундация – работят за насърчаването на отворените образователни ресурси. Оценката на тези ресурси показва, че те не се използват широко от учащите се и преподавателите. В нашия проект разглеждаме начина по който хората използват и управляват ресурсите. Изготвили сме насоки за използването и управлението на ресурсите и вземаме предвид много различни аспекти от този процес. В последващ проект на Европейския съюз правим преглед на над 100 инициативи за отворени образователни ресурси. Изготвили сме 11 подробни доклада за отделни страни. Има и 7 проучвания на конкретни случаи. Онлайн курсовете с възможност за масово участие станаха популярни през последните години. Тук на този екран има линк, който ви отвежда към тях. Според мен, образованието започва да се разделя на акредитация и подпомагане и ресурси. Така, например, се създават така наречените партньорски университети, има и университети с отворени образователни ресурси. Това са международни консорциуми, към които студентите могат да се акредитират. Мисля, че трябва да помислим последните четири въпроса. Разделянето на образованието, на ресурси, пътища на освояване и обучение, подпомагане и акредитация? Второ, каква е ролята на традиционните институции? И как можем да преодолеем противоречието между услугите в облак и институционалните услуги? И на последно място, как можем по-широко да прилагаме отворените образователни ресурси? През следващата година предстои да започне магистърска програма по всички тези въпроси аз съм написала и книга, в която по-подробно са описани всички въпроси, които, по които говорих до тук. Eh, gracias. Eh, vamos a iniciar... Благодаря ви. Сега нека продължим с втората част. Преди да дам думата на Барбара Мозер Мерсер, която ще води разискванията, Нека ви обърна внимание, че някои участници ни попитаха дали ще бъдат качени на страницата ни в интернет представенията от днес и от вчера. Обръщам се към гостуващите ни оратори. Ако някой от вас има възражения срещу това, представенето му да се качи на страницата ни в интернет, моля, нека ни уведоми. Имате възможност за неучастие. Ако не откажете изрично да качим представенето ви на страницата си в интернет, ще, я, ще го качим. Барбара. Добро утро на всички. Е, действително, вече от доста време сме в тази зала, но мисля, че е добре. Накрая на работата си е, да се занимаем и с е, начина по който се използват технологиите в обучението. Чухме изключително интересна презентация за технологиите, но много от вас сигурно са се запитали добре как мога аз да използвам тези технологии, как да ги интегрирам, какви са ползите от тях, които аз мога да извлека. Първоначално ме помолиха да съм а, модератор на тази част от конференцията и също да кажа няколко думи за това как тези технологии могат да се използват в а, някои крайни ситуации, а, а, свързани с хуманитарни въпроси. Презентацията вече на вашите екрани. Извинете. А, всъщност аз ще направя своето изказване малко по-късно, а пък Катерина Дара Лепура, чиято презентация е на екраните ще се изкаже сега. Извинете, че обърках реда. Добро утро! Всички ще говоря на гръцки, така че ако не искате всичко да ви звучи като на китайски, казваме на български, като на гръцки – се казва на английски. Сложете си, моля, слушалките. Кири и кирие Уважаеми ректори, уважаеми преподаватели, уважаеми приятели, днес ще говоря за електронното обучение, което се прилага в моя отдел. На този етап имаме два различни вида програми. Имаме виртуални занятия и е, така наречения Speech Repository. Това е базата данни, видеотеката с записи на речи. По отношение на тази видеотека няма да навлизам в големи подробности, защото а, е, за нея чухте вчера. Но тя е важна за обучението на преводачите и всички, които са я използвали, са изключително доволни. И преподавателите, и студентите. Работата по нея започна през 2007 година в Генерална дирекция конферентен превод към Европейската комисия. Много скоро след това се включи и Европейския парламент и така се дава възможност за колегите преводачи да включват речи с съответната оценка за трудността на речта. Много се говори за виртуалните занятия и за виртуалната реалност. И Моята задача е да ви покажа, че тя действително съществува. На този слайд виждате един, едно от тези виртуални занятия. В него участват преводачи от Европейски парламент, Европейската комисия и съдът. Това е Занятия по оценка. Брюксел, Женева и Люксембург се включват. Един преводач в Лисабон изнася реч. Тази реч се превежда към немски в Женева, към чешки в Прага, а оценката се дава в Брюксел. Тук виждате преподавателя, който изнася ръчта, тук виждате студента, който се готви да започне превода. Има два вида виртуални занятия. Те могат да са с множество на крайни участници или с по двама. При многостранните занятия. Е, е, има възможност е, и за симултанен, и за консекутивен превод. При единия случай има видеоконферентна връзка, при другия има веб стриминг. Всички казват тази картина напомня на Евровизия. сигурно това е журито. Всъщност не но да, действително има някои общи а, черти, защото а, се чуват неща, като говори Прага. Тук в долната част на кадъра виждате а, участниците, а, а, заместник-председателя на парламента, генералния директор на нашата генерална дирекция комисаря, отговарящ за езиковото многообразие и така нататък. По отношение на многостранните а, виртуални занятия, тук могат да участват а, много университети. Виждате списъка им на екрана. Университета в Лисабон, Женева, ЕЗИТ в Париж, университета в Бугази, учи в Турция, университета в Любляна, в Кущ и в Будапешта. И а, имаме два нови члена. А, последните два университета, които искам да приветствам. Многостранните курсове изискват много дисциплинирана работа, защото участват три различни страни, три различни университета с различни комбинации езици. Така че всички трябва да слушат изключително внимателно и много точно да спазват програмата. Ето това е, на екрана е сценария. Използвам много строга стандартизация при изготвянето на сценария и при формулировката на задачите – виждате, че разделението не е само по а, а, часове, а по минути. Точно по минути всичко е разпределено. А, и този сценарий трябва да се следва и когато действително се спазва и вас на дисциплинира, всичко работи отлично. За да научите малко повече, можете да отидете на страницата на университета в Женева. Има още нещо, което е важно за многостранното обучение, а именно всички, които участват активно в курса, имат е, представа е, за него, но по съвсем различен начин се преживява един курс по интернет. Ето, отново сме на сайта на университета в Женева. Виждате четирите екрана Женева, Лисабон, Прага. И тук един от а, бившите ми колеги, а, тук сме заедно с един от бившите ми колеги, а, седим и се чудим. Защо седим и се чудим ли? Ами защото нещо, технологията не работеше, така че и това се случва. Това е новия слайд, е, новия слайд показва двустранните виртуални занятия. Е, те са доста по-леки за употреба. Е, просто дават възможност от време на време да се проследява работата на даден студент. точно това означава двустранното сътрудничество. Има такова между Комия си Мадрид, Херцени и Санкт-Петербург, Астрахан и а, университета в Болония. Обмислят се и нови възможности за разширяване на мрежата, в зависимост от желанието на новите участници. Има университети, които вече са закупили оборудването, направили са инвестицията и а, вече са готови да се включат. В Польша, например, следващата година ще се подготвят да се включат а, и те в виртуалните занятия. Има и часове по скайп с участието на София, на София, Стокхолм и Талин. Това е отлична възможност за видеоконферентна връзка. И обучението по скайп е такова. Обаждате ми се и казвате, а, утре сутринта съм свободен. Можеш ли да ми организираш а, един а, час по скайп? А, и аз проверявам дали има колеги на разположение, които да могат да проведат този час. И така, както виждате, така действа виртуалното обучение. И е, то е нещо чудесно, ако разполагате с, ви, е, с е, оборудване за видеоконферентна връзка защото то а, дава по-добро качество а, на звука и картината от, от другите типове връзка и а, сте на практика по-близко до действителния контакт. Много често университетите ни задават следния въпрос. Колко ще ни струва всичко това? В общи линии отговорът е 10-15 хиляди евро. Но в различните страни цената е различна. Зависи от местния пазар, от начина по който а, са организирани нещата административно, но това, което мога да ви кажа, е струва си да се закупи това оборудване, защото е изключително полезно да се провеждат тези обучения. И така, има много ползи от този тип обучение и за европейските институции, и за студентите. Първо, засилват се контактите между университетите и европейските институции. Второ, дава се възможност за добра обмяна на мнения между преподавателите и оценителите във виртуалните занятия и освен това, за студентите е, е безкрайно ценно това да получат коментари от преводачите тук в Европейския съюз. По някой път имаме е, технологични затруднения. Случва се така, че 15 на минути се губи време, защото а, е, технологията не работи. От другата страна стои студентът и чака но е, в повечето случаи е, нещата работят добре. Има ползи и за е, преводаческите служби на институциите, защото така много по-добре се предава информацията за това какви са нормите за качество, които се използват тук. Освен това, цената е много по-ниска. Не се налага да се изпращат хора на място и като цяло виртуалните занятия добавят към е, стойността, към ползата от педагогическата помощ като цяло. И накрая нека да завърша с изречението на Мартин Лутер Кинг I have a dream. Мечтая. Това, кое, за което мечтая е да успеем да се справим с предизвикателствата и действително да установим онези връзки, а, всякакви различни типове връзки, които да помогнат а, да се осъществява добро виртуално образование. Една възможност е, например, а, да се свържат много университети в Европа, а, като университетите в Фурли, в Астракан, в Бокасичи и е, Езид. Об... Опитвахме се да направим това, после ам, нашият генерален директор ам, даде ам, още по-добро предложение, така че обмисляме всякакви варианти. това с множество различни възможности, които са пред нас днес. Втората важна възможност е да се използва всичко, което е, може да подпомогне техническата страна на нещата. Е, например, за упражненията по синхронен превод, защото понякога може да има забавяне от няколко минути и е, е, това нарушава коректността при тестовете. Не винаги успяваме да се справим с всички технически проблеми, но продължаваме да работим. Благодаря много на всички. Благодаря на нашия генерален директор, благодаря на генерална дирекция информационни технологии на Европейския парламент, защото вече години наред работим заедно ръка за ръка, за да напреднем в обучението. Благодаря. Indeed, very, uh... Благодаря много, Катерина, за това, за този пълен преглед на многостранните видеоконференции, свързани с майсторските класове. Е, съкратени, е, те се наричат MVC, многостранни виртуални занятия. А сега позволете ми е, и аз да дам думата на Барбара Мозер Мерсер от университета в Женева. Ще направя само няколко кратки допълнения, защото знам, че представенето на Барбара ще е много интересно. Ще допълня <clears throat> само казаното от Катарина Дара. Важно е да упоменем, че искаме да разширим дейността си в областта на електронното обучение. Това е сред приоритетите на Генерална дирекция Устни преводи. Затова бе и създаден нов отдел към нея, отделът електронно обучение. Допълнение към виртуалните майсторски класове, и това е формулировката, която си изковах с течение на времето. <clears throat> Искаме да разработим и система за подпомагане в виртуална среда на от една страна много талантливи студенти, студенти с голям потенциал и от друга страна на студенти, които имат езикови комбинации, отговарящи на нашите потребности. Много е важно тези дейности да се разглеждат като интегрирани. Разбира се, в областта на образованието действа принципа на субсидиарност, т.е. с прерогативи разполагат държавите членки. Но въпреки това би ни се искало да установим тясно сътрудничество между нас като работодател и университетите. Това вече се прилага отдавна в частния сектор, може би не е толкова разпространено на ниво държавни институции. Искаме да използваме инструментите за електронно обучение, за да дадем възможност възможност на студентите за добра професионална реализация. Катарина говори за това, че системата за виртуално обучение не е много ефтина. Нека припомня, че в рамките на междуинституционалната програма университетите могат да получат безвъзмезно финансиране за набавянето на нови технологии, тъй като използването на нови технологии е много важен фактор за тяхната работа.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 по време на курсовете за обучение искаме да използваме новите технологии и при акредитационните тестове. Има предложение за използването на новите технологии при извършването на предварителен подбор на кандидатите. Вече сме правили диагностични тестове, например, когато някой иска да получи стипендия за изучаване на език. Провеждали сме такива диагностични тестове тестове с помощта на новите технологии. Много важно в областта на електронното обучение е да изтъкнем, че използваме новите технологии не само за да реализираме економии, а и за да намалим въглеродния си отпечатък. Това е екологичният аспект, който е много важен тук в парламента. Един виртуален майсторски клас не води до въглеродни емисии. И освен това, новото поколение преводачи има възможност да свикне с новите технологии още от рано. Нека приключа с един цитат от Бил Вуд. Той с право заявява, че устните преводачи няма да бъдат заменени от технологии, а от преводачи, които използват технологиите. Ja, vielen herzlichen Dank, Susanne, für die Ausführungen. Сузане, много ти благодаря за допълнението към казаното от Катарина. Отправи поглед към бъдещето. Ще продължа на английски язик. Просто исках да ви докажа, че мога да говоря и немски. Изслушахме две представяния И искам да ви отведа, или извинете, тези две представения ни отведоха към един различен свят, до някъде, поне представенето на господин Вайбел. Нека сега аз ви отведа някъде другаде. Аз напуснах аквариума, т.е. напуснах кабината, но пътувам до части на света, където се използва устен превод и където качеството на превода обикновено не е много добро. Но това са части на света, в които именно качеството на превода е от съдбовно значение за оцеляването на немалко хора. Искам да свърша възможността да се използва технологията, за да могат хората да общуват в извънредни ситуации, по ограничен, но много важен начин Използват се ограничен брой термини и в такива случаи може да се използва машинен превод. и те са полезни в доста хаотичните ситуации, на... когато има извънредно положение. Тази сутрин също стана дума, че технологиите могат да се използват, за да се освояват умения, защото преводачите освояват умения. И видяхме как това променя начина на действие на мозъка, как мозъка започва да действа по-ефективност. Освояването на умения трябва да намери израз и при вземането на решение а, за това какви инструменти да се използват за обучението. Ние имаме множество такива инструменти на разположение – Много от тях са на лице в технологично луксозни ситуации, там където има нужната връзка, 24 часа в денонощието, независимо къде се намирате, но това не винаги са местата, където се извършва обучението. Предвид на всичко това, това, което искам да покажа днес е по какъв начин могат да се използват новите технологии в е, изключителни обстоятелства, за да постигнете добър резултат. Аз няма да се фокусирам твърде много върху проектът, който разработихме в катедрата по устен превод в университета в Женева, аз ще се спра по-скоро на виртуалното обучение. Аз използвам термина виртуално обучение, но има известни нюанси и бихме могли да ги обсъдим тези нюанси по време на кафе паузата. Вместо да разглеждаме технологиите в образованието, в подкрепа на обучението, бих искала да се спра на технологията в служба на педагогиката. Аз се занимавам с обучение и с новият ни проект. Ние трябва да постигнем много неща за кратко време. Как може да стане това? Нека да започна с един цитат. Имам още много такива цитати, но липсата на писмени и устни преводачески услуги е важна липсваща брънка в способността ни да координираме ефективно хуманитарната помощ. Сигурно знаете, че при хуманитарни ситуации много неправителствени организации, много други организации трябва да координират помощта. Координацията е много скъпоструваща. Струва човешки живот, Колкото по-дълъг е процеса на вземане на решение, толкова повече човешки живот ще бъде а, погубен. Ако не можете да разговаряте с организациите, а, които работят а, на място, няма а, да постигнете добри резултати, От това ще има отрицателен а, ефект. Необходимо е ефекта, ефективно да се реагира при бедствени ситуации. Това могат да бъдат природни бедствия, или въоръжени конфликти. Разработвайки нашия проект в катедрата по устен превод, ние разгледахме нещата от три гледни точки. От една страна, искаме да разберем в по-голяма степен какво става на място и преводаческата професия е важна в това отношение, как да се стигне до хората на място, това не са хора, които изпращаме за обучение в Брюксел или в Женева. Ние трябва да отидем на място, да ги обучим или виртуално, или лично, или в съчетание с двата метода. Преводачите, които работят в Узбекистан, например, или в Судан, или в Демократична република Конго, имат много неща, които са общи за тях, не са чак толкова различни. Как можем да ги накараме да работят заедно? Можем ли да създадем виртуални професионални общности? Може би се питате защо използвам думата професионален за преводачи, които не са обучени за такива, а са избрани само защото владеят няколко езика. Ако имам достатъчно време, ще мога да се спра по-конкретно на този въпрос. Той е чувствителен. Това е проектът, който разработихме. Това, което правим е, че е, виждаме какви са нуждите на преводачите, работещи в зони на конфликт, анализираме ги на място, разработваме модули за обучение, които да използваме за тяхното обучение ние предлагаме виртуално обучение, както и а, съчетано обучение и на място, и а, чрез виртуални а, заседания. Имаме такъв опит с а, Международния комитет на Червения кръст, но през последните 12 месеца а, предпочитаме да правим обучението на място и след това да продължим по-нататъчното обучение виртуално правим анализ а, и оценка на курсовете и компетентностите, създаваме партньорства с местните университети, защото при подобни проекти имаме не само хуманитарно, но и а, развойно а, измерение. Всичко, което е свързано с, с развитието север, юг трябва да стане юг-юг. И искаме да включим други университети, като този в Найроби, с университета в Хартум, за да могат те да работят в тази област самостоятелно. След като излезете от аквариума, нещата изглеждат малко по-различно. Вероятно някои от тези имена са ви познати от а, медиите. Това, на което искам да наблегна сега, е по какъв начин курсовете за обучение а, се провеждат а, на практика. Започваме с анализ на потребностите. Аз вече влязох в а, учебната среда. Започваме с анализ на потребностите. През трите години, през които работим интензивно, ние сме видяли какви са нуждите на преводачите на място. Те попадат в три категории. На първо място набирането на умения за консекутивен превод и на, на следващо място какви са нуждите на хората, какво трябва да им дам аз, какво трябва да правя и какво не трябва да правя. Това са два модула, които сме разработили. Първият от тях Първият модул, както казах, се отнася до професионалната етика. Има описание на съдържанието всеки модул се разделя на конкретни занятия за обучение, определяме какви са целите, какво ще бъде учебното съдържание, какви са въпросите, които са отважно за съответните обучавани лица. В източен Судан бяхме там преди две седмици осигурихме обучение в продължение на 10 дни на преводачи, които работят в Хартум, както и в беженските лагери по границата. Източната част не беше толкова опасна, затова получихме разрешение да отидем там, а не в Хартум. Когато пристигнахме, всичко беше организирано. Беше ни казано, че е въведено ново изискване и то включва разрешение да се пътува в източната част, т.е. виза. И два дена ние стояхме в хотела, това беше по време, когато имаше демонстрации в Хартум. Тоест, ние бяхме в нещо като домашен арест в а, хотела, докато получим разрешение да пътуваме. Не, за щастие получихме такова разрешение и това изненада всички ни. Може би защото ние бяхме а, от а, университета, а образованието все още се разглежда като неутрална територия. Университетите, образователните институции при това положение могат да имат сериозно влияние на място. Имаме различни дейности за обучение, ясно анализираме как, какви са сценариите, при които се изисква превод. Ако нямаме достатъчно време за обучението на трябва да поставим нещата в контекст. Не разполагаме с месеци, разполагаме с два дни, за да се направи това, което е необходимо. Затова всяка дейност трябва да бъде а, много а, концентрирана и да постигне поставените цели. Например, а, разглеждаме конкретни сценарии, когато а, има пристигнали нови беженци или пък когато става дума за нарушаване на правата на, на човека. Ние искаме да направим така, че преводачите, които работят на място, да а, имат а, нужната подготовка и това, което получават като а, обучение, да им е действително полезно. Ето защо е толкова наложително да се поставят нещата в контекст. Как общуваме с, с тези хора е също важно. Можем да използваме телефоните. В Африка телефонът винаги е на лице и има добро покритие. Може да не успеете да влезете в интернет в Судан по същия начин, както в Кения. Всичко това трябва да отчитате, когато подготвяте обучението. Има мънички неща, които са от значение. Международният комитет на Червеният кръст е, използват а, преводачи, а, други работят а, с а, хора на място, хора, които са а, самите те беженци. А, те не могат да използват собствените си имена по време на обучението, трябва да бъдат анонимни. Въпреки това обаче те трябва да бъдат обучени не можем да показваме техни снимки. Има множество неща, с които трябва да се съобразяваме. Това е само кратък списък на това, което не трябва или трябва да се прави. За всяка дейност имаме форуми за обмен на информация, на много ниско технологично ниво, но въпреки това достъпно за преводачите. Виждате как се обменят идеи и преподавателят в Женева може да отговори на техните запитвания. и да им даде обратна информация за съответната дейност. Виждате, че преподавателят използва собственото си име, докато участниците са анонимни в рамките на организациите ние започнахме също да разработваме различни практики за отделни общности, за да могат тези, които участват в обучението, да общуват помежду си. за да могат да се свържат различните беженски лагери, това, което се прави в различните столици, Найроби, Картуми и прочие. Виждате, че в Женева а, имаме а, доста различни възможности и за обучение и учебни среди, които предлагаме. Ние не искаме обучаваните да се натъкват на технически проблеми, да свалят от интернет огромни файлове. Не трябва да принтират всичко. За това намираме нужните решения. Осигуряваме им достъп Wi-Fi Те нямат обикновено достъп до обичайни, обичайните интернет връзки, с които разполагат съответната организация и затова ние им осигуряваме това, което им е необходимо, например компютър, на който да могат да работят за определено време. Има предизвикателства, свързани с преодоляване на пречките, но трябва да съобразяваме с спецификата на ситуацията. Педагогическият подход, който се следва, не трябва да бъде компрометиран от контекста, в който се извършва обучението. Ние лично считаме, че познанията ни за придобиването на умение ни дава възможност да оптимизираме работата дори за курсове от няколко дни. Клод Дюран е на една от снимките. Той е запознат с една от снимките, която наскоро а, направих. Тук ние извършваме обучение на това как да използват а, мобилните си а, телефони а, като а, камера, как а, да водят записки за консекутивен превод, как да ни ги изпращат по телефона в Женева, за да получат обратна информация. Това е пример за реч от две минути и половина и това са бележките, които се е водил в Хартум, е, един от участниците ни. Тя говори арабски, за това е, се води записките от е, дясно наляво. Това беше разказ е, на един, един беженце, как една сутрин са били нападнати у дома си, как са бягали, как са викали. И това е изображението, което тя е изготвила по време на записките си за консекутивен превод. И този наш студент всъщност се представи блестящо. Има технологичен център на Дон Баско, който също използваме. Иска да ви покажа тази снимка, защото тази сутрин стана дума за чувствата, за емоциите. Ние намерихме педагогически подход дори за това и можем да го прилагаме както на място, така и от разстояние. Тук живеят преводачите, за да придобиете известна представа. Надяваме се, че сме намерили поне някакъв компас, насоки за бъдещето. Ние сме оптимисти за технологиите, които могат да се използват. Е, много от обучаваните са онлайн, над 100. Е, Мнозина от тях е, проявяват интерес да получат сертификат за устен превод. Ние сме на път да финализираме този сертификат. Той ще бъде достъпен онлайн следващата година, но искаме да се съобразим с всички най-високи стандарти. Uh, Мисля, че основната задача на модератора е да провери дали има все още време за въпроси. Добре, три въпроса. Хари, заповядай. Хари Дай, Шанхай International Studies University. Хари Дай е от университета в Шанхай по международни изследвания, е, по международни е, отношения ще се изкажа на китайски. Искам да задам въпрос Казахте, че бихте искали да има по-широко участие в виртуалните занятия. Това е въпрос към Грейн канал. Ще има ли възможност да участват и студенти от други страни, като Китай, например? И ако отговорът ви е положителен, можете ли да ни дадете малко повече подробности, към кого да се обърнем, как да се свържем с вас. След това Сузане. Имаме ли възможност да кандидатстваме за финансиране? Ако да, тогава с удоволствие бихме е, купили тези продукти, произведени в Европа. Благодаря. Danke, Harry. Ganz, ganz kurze... Благодаря, Хари. Съвсем кратък отговор. Със сигурност можете да си обмените информация за техническите спецификации на двустранна основа. А що се отнася до финансирането, опасявам се, че в момента няма възможност да ви предоставим финансиране. То се предоставя към момента само на страни членки и на страни кандидатки. Είπα ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να διευρύνουμε τον κύκλο. Мога ли аз да добавя нещо? Както казах по-рано, обмисляме възможността да разширим броя на университетите, които участват. Това зависи обаче и от наличието на преводачи на разположение. Но това може да се е, договори и двустранно след конференцията. Сусана first. Сузане. Си ме пермите, му являне на испаньол. Благодаря, ще се изкажа на испански, ако нямате нищо против. Нека да поздравя всички участници в последната част на нашата конференция. Изключително интересни бяха техните изложения. Въпрос към Барбара. Защо решихте да преминете от напълно електронното електронно обучение към тези нови е, курсове, които са персонализирани. We did a very thorough evaluation of... Направихме много подробна оценка на е, изцяло виртуалните курсове и стигнахме е, до извода, че контекстът на хуманитарния превод е доста сложен. Е, и има изменения, които не могат непременно да бъдат да, достатъчно добре покрити, ако се занимаваме само е, електронно. Най-големия проблем беше свързан с емоционалното изтощение, е, което е свързано с, с тази работа, е, поради огромното съчувствие, кое, което е необходимо. Същевременно ние работим по е, модел, който смесва различни елементи. Работим а, е, с а, е, преводачите и, а, във всяка една от а, точките по света, където сме били през последните месеци, 100% от преводачите, а, които сме наемали там, а, проявяват специален интерес към нашите е, курсове. И от всички тези години, които и аз съм прекарила в аквариума, бих казала, че е, и ние винаги, е, преводачите, е, сме искали потребителите, нашите клиенти така да внимават за нашите нужди. Благодаря. Благодаря, Барбара. Благодаря, госпожо председател. Аз самият не съм преводач, но бих искала да стана такъв. И се подготвям за това. Уча това, което се прави в е, е, Европейския съюз и другаде. Запознат съм с видеотеката от речи. Аз не уча в университета, но бих искал да използвам нещо на практика, за да видя дали ми допада тази професия или не. Възможно ли е? Υπάρχει μία steering committee Υπάρχει steering committee η οποία απο... Благодаря. Има управителен съвет, който взема решение по всички тези е, въпроси, които са свързани с е, видеотеката Speech Repository. има ясно определение е, за това, кои потребители могат да използват е, тази видеотека. За съжаление, групата, която вие споменахте, не е допусната. Мисля, че това е въпрос, с който ние сме се сблъскривали в магистрските програми по конферентен превод. Ако ми позволите да се изкажа и аз, това е важно за тези речи. Не могат да бъдат публично достъпни, защото има проблеми свързани с копирайта. Проучваме тази страна на въпроса и е доста сложна. Просто не става въпрос само за това, че е, <clears throat> не става въпрос е, за нежелание да бъдат споделени. Става въпрос за е, интелектуални права, които могат да бъдат засегнати. и Освен това, нашите е, оратори не биха искали техните речи да са на разположение на всеки по интернет. Добре. Разбирам, че това е последното изказване, така че преди е, заключителните коментари давам думата на професор Ервайс. Е, Госпожо Космедо, позволете ми от името на името е, Семилим Дакас, ректор на университета Шан Жозеф Берут, който съжалява, че не можа да присъства по семейни причини, да ви връча медала на нашия университет. Искам, трябва ли да казваме защо? Ако трябва, ще го кажа на арабски язик, моят роден език. Моля да се сложите слушалките. Госпожо Космидул, вие търсите преводачи, така както тези, които търсят мидички по бреговете. като тези, които искат да намерят редки перли. Тя поддържа контакт с нашият университет, за което я благодарим и изразяваме нашата пълна признателност. Скъпи колеги и приятели, така стигнахме до края на нашата конференция. Държа да кажа, че за пръв път събираме всички заинтересовани страни от сферата на устния превод в формат, който надхвърли Европейския съюз, надхвърля границите на Европейския съюз със страните кандидатки. Включили сме други големи езици и останалите колеги и приятели, които ръководят преводачески звена. Ние всички заедно работим в една посока. Ние имаме събрани тук всички големи експерти и им благодарим. Ние слушахме изключително интересни а, изказвания. Беше много обогатяващо да разбереме каква е гледната точка на онези, които нямат щастието да бъдат в аквариума, но а, които извършват а, научни изследвания върху него. Искам да им благодаря най-сърдечно. Искам да благодаря на АИК за това, че участваха в а, тази конференция. Това е много важно за нас. Благодаря на всички, които дойдоха отдалече и които осъзнават важността на тази първа по рода си конференция. Надявам се, че този кръг ще се разшири, ще продължим да сме в контакта, тъй като в глобализирания свят а, а, изследователите не могат да останат в а, собствения си ъгъл, нито пък а, университетите, нито а, преводачите, нито международните организации, защото всички зависим едни от други. Осъзнаването на тази реалност ни накара да предложим по време на тази конференция една голяма новост, а именно да разширим използването на виртуалното обучение не само в университетите от страните в Европейския съюз, което се използва успешно вече с участието на парламента, на съда и на Европейския съюз, но да излезем от границите на Европейския съюз и да се опитаме да направим това извън Европейския съюз с други международни организации. Има две такива организации, които вече заявиха своята готовност и ще проучат техническите възможности. Искам да им благодаря за тяхната готовност. Това е Държавният департамент, парламент и съветът на Европа. Според мен това ще бъде изключително интересно за преводачите. Колкото повече се отваряме, колкото повече разбираме съвместно, а, про, а, заедно своите проблеми, толкова по-голяма синергия ще можем да създадем в полза на всички. Освен тези участници, имахме и представители на постоянните представителства, на дипломатическия корпус, тъй като имаме не само държави кандидатки, които осъзнават важността на устния превод, но и други а, държави. И аз искам да им благодаря най-сърдечно. Имахме от а, дипломатическите представителства на Русия, на Китай а, представители. Надявам се, че след като се тръгнете от тръг, след лек обяд, вие ще отнесете със себе си представата за една професия, която е в развитие. Една професия, която ако тя още не е получила статут и признание в достатъчна висока степен, поне а, има признанието на всички, а, които ползват конферентния превод, а, защото това е работа свързана с предаването на послание, това е работа свързана с дипломацията, както е случая с... А, е било с преводачите по време на Отоманската империя. Може би трябва да се запитаме какво може да се направи в една много техническа а, среща. Ние сме поканили тук хора не защото са много а, добър факултет а, по медицина или по право, а защото Европейския съюз е проявява интерес към тези а, факултети, тъй като те са много добри факултети за превода. Те са важни и за университетите, и за нас. Мисля, че посланието трябва да бъде а, представено и пред а, вашите а, ръководства. Надявам се, че следващия път ще имаме още повече възможности за контакт и преди да преминем към лекия обята, ми позволете да кажа, че аз мога да кажа, че съм а, а, майката на идеята за тази среща, но нейното реализиране нямаше да е възможно от а, а, тези, които стоят до мен и които заслужават вашите аплодисменти. Тя и нейният екип организираха всичко. От съдържанието на програмата до поканата към ораторите, до организирането на хотелите, обядите, техническите аспекти, всичко мина пред нея. И това не беше толкова лесна работа. И преди да приключа, позволете ми въпреки че не присъства тук, да благодаря от цялото ми сърце на заместник-председателя на парламента, на комисаря, на генералния секретар, които ми дадоха карт бланш да организираме тази среща. Искам да благодаря на нашите преводачи, Надявам се, че им е било приятно да превеждат на една конференция, която е свързана с тяхната работа. Рядко в този парламент те обикновено слушат много бързо произнасени речки. Надяваме се, че институцията ще отдаде дължимото на тяхната работа. Искам да благодаря за това, че беше формиран един чудесен преводачески екип. Да благодаря също на, тех... на техническия екип и на ръководителя на техническия екип. Искам да благодаря също на целия веб-тим на Филипа и на Бернар Верат, техния ръководител на Генерална дирекция ИТЕК, която ни подкрепи в технологичното ни развитие. Искам да благодаря на всички сътрудници, на всички генерални дирекции, които бяха мобилизирани и които свършиха отлична работа. Искам да благодаря най- най-вече на целия екип, на екипа от звеното за езиково многообразие, които работят с Изабела Кватроки която оглавява ком... звеното по комуникация. Това показва какво може да допринесе с енергията, какво можем да постигнем съвместно. Искам да благодаря отново на всички ви. А сега може па да преминем а, към лекия обяд. Искам отново да ви благодаря на всички и да ви пожелая приятно пътуване.